Председателят. Председателят. Благодаря. Продължаваме работа. Моля, заемете местата си. Протоколът от вчерашното заседание, както и приятите вчера текстове са налични. Има ли възражения срещу тях? Няма. С това протоколът се приема.